Um, Колеги, трябва да започна, защото не искам да закъсняваме прекалено много. В определен момент трябва да си тръгна, за да се насладя на конференцията за пътната карта, както и да се нарича точно тя. И така, Добре дошли, колеги. Първа точка приемане на дневния ред. Не виждам възражения по дневния ред. След това одобрение на протокол от заседанието от 11 април и тримата присъстващи са съгласни явно, т.е. одобряват го. Съобщение на председателя – за протокола мога да кажа, че практиката в нашата комисия е да не изпращаме ревизирани версии на проекто Дневния ред, независимо, а, че може би са настъпили промени от първоначалния текст, но има доста промени днешния ревен ред и не правих изключение. Основната промяна в проекта на дневен ред е, че отлагаме приемането на резолюцията за бъдещите законодателни предложения за паричния съюз, както и малко ще дръпнем във времето точки днес след обяд. За 27 мар... май, извинете, отлагаме размяната на мнение с Мишел Бърние, а на мястото на тази размяна на мнения ще сложим доклада на Гионер Хокмарк за оздравяването на банките. Подредбата на точките от дневния род ред е малко по-различно от това, което сте получили вчера. Тук няма много колеги, но казвам го за онези, които ни гледат по интернет и може би ще се объркат а, от изброяването на точките, което ще направя. Добре дошъл на Уолтер Радемахер, генерален директор на Евростат. Доста е трудно наистина веднага след Зелена седмица в Европейския парламент да бъдете тук при нас. Виждате, имаме малко колеги, но всички те много се вълнуват от статистиката, работили са по такива теми, така че говорите пред аудитория, която е отдадена на тази тема. Благодаря ви. Давам ви думата и се надявам след това дискусията да бъде много интересна. Благодаря, госпожо председател. На първо място за поканата. Почитаеми депутати, преди година бях при вас за първи път. Тогава говорихме за състоянието на европейската статистика. Е, много се радвам, че днес статистически диалог се превръща в една редовна среща, което показва прозрачността и отчетността, е, на които е, държите в тази важна сфера. Удовлетворен съм от напредъка, който е постигнат от миналата година Европейската статистическа система, ръководена от Евростат, е, показва, че може да работи много добре в труден контекст. Тя излиза с официална статистика, която е много важна за разработване на политики в Европейския съюз и на национално ниво. Нека ви покажа а, е, статистиката, с която сме излезли в началото на април. Погледнете а, е, текста пред себе си, вътре има графика и на нея можете да видите, колко съобщения за пресата сме публикували от началото на април. В папката пред себе си можете да намерите три примера. Инфлацията в еврозоната, безработицата, както и съобщението за дефицита и дълга. Ще видите малка брошура, която показва какво, каква е статистиката. Ще ви предоставям такава информация редовно. Надявам се това да ви помогне винаги да имате най-актуалната информация. Винаги бихте могли да свалите най-новата, най-новата информация на мобилните си телефони. Тази графика показва колко е важна тази статистика за политическите дебати и решения. Без надежна официална статистика, която да е целенасочена, голямата част от държавите може да установят, че е, тяхната демократична легитимност е уронена. Статистиката отговаря на задачите, които сте и поставили. Зададени са количествени цели, в сърцето на економическото управление и стратегията Европа през 20-та година. Ще има правни реформи за постигане на добро економическо управление в статистическата система. Искаме ефикасни възможности за мониторинг, които да гарантират надежността, точността и навременността на статистиката за публичните финанси сериозни усилия полагаме за модернизиране на системата за производство. имаме амбициозен дневен ред, който трябва да следваме следващите години. Ще излизаме с статистически данни, които да бъдат на високо ниво, и ще дадат възможност за разработване на политики в сферата на климатичните измени, околната среда, регионалната и социална кохезия и добруването на гражданите. Този дневен ред за модернизация има нужда обаче от политически е, тласък. Има известна умора от реформата в статистическата система тъй като а, стреса от а, постоянните промени, искания за статистика, както и а, ограниченията на бюджета притискат. Би трябвало да следваме една де, реформа, която да бъде подходяща за нас и да помислим за европейската статистическа система. Накрая ще говоря за това. Почитаеми депутати, нека да се съсредоточа върху няколко примера. Имаме превентивен подход, който да гарантира качеството на публичните финанси и статистиката за тях. През април 2013 година се гарантираха националните данни. Всеки три месеца ние докладваме за правителствения дълг и дефицит, всеки месец пък излизаме с дезагрегиран прогноза за инфлацията в еврозоната. При последното съобщение можете да видите цифрите за инфлацията, разделени по фактори. Сътрудничеството с Статистически институт в Гърция продължава, независимо от трудностите. Постигаме резултати при изкореняването на стари грешки в гръцката статистическа система. Съобщението от ЕДП по никакъв начин не е, оспори данните за дълга на Гърция от 2010 нататък. Трябва да бъдем внимателни, да бъдем проактивни и да стабилизираме гръцката статистическа система. Комисията излезе с ново решение за Евростат на 17 септември миналата година, след едно решение на председателя Барозо, за това статистиката да отиде в портфела на комисаря Семета а, преди време. Европейската комисия иска да използва възможността си по настоящите договори, за да а, даде пример делегирания акт за статистическите констатации в рамките на ЕДП в момента е в сила. В шесто пакета има ваш мандат, който ясно показва правомощията на съзаконодателите. Много експертни познания са необходими и е необходимо пропорционално усилие. Евростат смята да използва всичко това. Преговорите по новите национални счетоводни системи приключиха и компромисът изисква развиване на резервни пасиви, които да бъдат докладвани на парламента. Идеята е да прилагаме плана от 2014 на сетне. Амбициите са ни големи. Искаме да имаме по-сравними цифри а, за бюджетите на държавите членки. Освен това работим за възможност за по-добро измерване на напредъка и качеството на живота, както и екологичната устойчивост. Преди няколко дни предложихме някои сметки от економически и екологичен характер, както обещахме 2011 година. Това е друг инструмент, за да разберем по-добре измеренията на економиката в смисъла на опазване на околната среда. Ще получите конкретен доклад за последващите действия за инициативите БВП, които поискахме в регламента Европейска система от сметки ЕСА. Е, Евростат е референтна рамка за национални и международни ползователи, медии, както и учени. Почитаеми депутати, нашата реформа ще продължи с същата скорост в едните месеци. Искаме да изменим статистическото законодателство. Това е регламент 223 от 2009 година. Европейската комисия смята, че е необходимо да се вложат нови гаранции за националните статистически институти, що се отнася до тяхната независимост, възможности за координация и достъп до административни източници на информация. Предлагаме всяка държава членка да а, подпише съответен документ, който да гарантира, че стандартите на европейско ниво се прилагат и на национално. Предложенията ни обаче срещат наистина огромен отпор в съвета. Междусоциалните преговори започнаха вчера и в идните седмици ще се разгорещават. Искам да повторя, че заключителният компромис трябва да бъде такъв, щото стрикните стандарти и гаранции да се прилагат и на национално и на европейско ниво. В противен случай ще рискуваме ефикасното разпределение на роли, задачи и отговорности в Европейската статистическа система, която по принцип се гарантира от е, едно, едни добри, надежни данни на най-низко ниво и залагане на стандарти а, е, на най-високо ниво. Искаме да направим така, че да има адекватни финансови ресурси за Европейската финансова програма 2013-2017, когато преговорите по целия пакет за МФР 2014-2020 приключат с успех. Евростат по-настоящем подготвя предложение за регламент от страна на комисията за макроекономическите дисбаланси, процедурата за макроекономически дисбаланси. За Евростат е ясно, че когато се използва статистика като индикатори за изготвяне на огромни политики и за административни цели, нуждата от надежна процедура за мониторинг на качеството е изключително важна. Трябва да има тестове, стрес тестове и съответно трябва да могат тези данни да удържат и при преговори. Предполагам, че нашето предложение ще бъде прието от Европейската комисия през май месец и се надявам да работим с вашата комисия в тясно сътрудничество, за да извлечем полза от становищата ви по тази процедура за мониторинг, както и е, гладко протичане на преговорите. Ще разработим дългосрочен проект за ЕПСАС стандартите за публична отчетност, както и ново предложение ще изготвим за екологични сметки. Ще се борим за предложението си за правни гаранции за демограф... демографската статистика. Бихме искали те да бъдат сравними, както и надежни, за да могат да се използват на всички нива на изготвяне на политики, и публична политика. Правните гаранции не са достатъчни. Искаме да модернизираме а, методите на изготвяне на всички данни и тяхното разпространение. Имаме дългосрочна визия, която изразихме в съобщението си за европейска статистика от 2009 година. Задачата не е лесна. 350 статистически регламента трябва да бъдат преразгледани и да бъдат интегрирани в една нова правна архитектура, която да даде възможност националните статистически институти да използват множествени източници на информация, да намалят дублирането на данните, да дадат възможност за гъвкавост. Отново срещаме отпор на национално ниво, особено за споделянето на източниците на данни, правилата за конфиденциалност – и така нататък. Държавите членки не искат да използват възможностите за вторично законодателство, делегирани актови, предвидени в член 12-19 от договора за Европейския съюз. Когато обаче всичко това стане факт, мисля, че всички ще извлекат огромна полза, особено на фона на ограничените бюджети. Почитаеми депутати, както казах по-рано, трябва да помислим за бъдещето на европейската статистика, за това как да реформираме начина на изготвяне на статистически данни а, за бъдеще. Новия модел на европейската статистика вече се оформя на фона на огромни реформи. Този нов модел се основава на три цели – независимост, сила и ефективност. Реформата ще стигне до края до, на възможностите, предложени от правните текстове в учредителния договор. Затова искам да има нова система на европейската статистика, която да е истинския отговор. Този дебат е своевременен, тъй като съвпада с дебата за промени в учредителния договор, независимо колко и ограничени а, да са те. Знаете, че економическия и паричен съюз, новото економическо управление най-общо, имат нужда от висококачествена и надежна статистика. Официалната статистика, нейната надежност, качество и достатъчност трябва да бъдат закотвени в сърцевината на една истинска, един истински паричен съюз. Подкрепям. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря ви за доклада от ноември 2012 година към съвета, в който включихте статистиката измежду другите приоритети и ценни послания. Статистиката подкрепя три от четирите стълба на паричния съюз. Солидната инфраструктура от статистически данни е една предпоставка за функционирането на бюджетния съюз както и за функционирането на економическия съюз. Това е ключа към по-голяма прозрачност и отчетност. Европейският парламент водеща сила в това отношение се надявам той да продължи да бъде такъв а, при следващите ни дебати. Ние в Евростат, а, като статистическа служба на комисията, ще се вслушаме във вашите указания. Вие ни помагате да разработим една много важна реформа. Тази реформа сега трябва да се разрасне към едно още по-светло бъдеще. Госпожо председател, почитаеми депутати, в заключение бих искал да кажа, че пътя ни към реформата е правилен и вече имаме реални резултати. Какви полки можем да извлечем? Доказателствата, доказателството е, че добрата статистика води добра политика. Статистиката възникна в края на 18 ти начат на 19 век, когато се родиха националните държави. Сега в ние сме във времена, когато европейски проект е стигнал до нов етап. Статистиката трябва да бъде синхронизирана и да бъде част от всичко това. Европейската интеграция е на кръстопът. И една истинска статистическа система трябва да завърши истинския паричен съюз туквото не е достатъчно. Трябва бързо да се развиваме, както се развива информацията. Информационната индустрия дава възможности и иска по-голяма гъвкавост. Това пък води до една мисия за модернизация. Според мен с това трябва да се занимаваме през едните години. Вашата подкрепа е изключително важна, за да може нашата визия и реформа да станат реалност. Трябва да отговорим на вашите очаквания, очакванията на гражданите, на нашите ползватели. Благодаря. Um... Благодаря ви. Тези членове на комисията, които присъстват тук и въобще всички имаме голямо желание да гарантираме добри правомощия на Евростат, да снабдим Евростат с зъби, така да се каже, защото знаем проблемите вече, които се създават, когато на европейско ниво статистическите данни не са надежни. Имам списък Нямам списък на, а, голово, на желащите да вземат думата, може би да вдигате а, е, ръка. А, е, Лием, Лием в момента води преговори заедно с мен по рамката за статистиката и сега е представител на е, парламента в ЕСКА. Много опасна позиция, защото е, аз бях там, станах след това председател на комисията, а Едвард е, от е, тази позиция стана министър. Да видим с Лием какво ще стане. Лием, благодаря. Благодаря, Шарон. Директор. Благодаря, Шарон. Добър ден, господин директор. Благодаря за вашите думи. Ние споделяме голям брой от тези обединяващи цели, такива като тези, които вие обявихте, т.е. са една интегрирана система на европейски равнище за... И установихме, че има много голям брой сходства в мненията в вчерашния трилог. Тъй, че се надявам, че скоро ще успеем. Между показателите, които вие упоменахте, има някои, които са особено важни за макроекономическия растеж. Разбира се, говоря за бюджетните показатели. И по-настоящем отбелязахме, че основният от тези показатели е, текущия бюджетен дефицит е, беше и е все още предмет на е, договаряне между държавите членки и комисията в рамките на европейския семестър и сега комисията за много държави членки реши да разсрочи всъщност срока, е, графика за намаляване на бюджетния дефицит е, за две години. Е, това може би проистича от факта, че за много държавни глави и правителствени глави това, което е по-важно в момента е намален на структурен дефицит, а не е толкова да се съсредоточаваме върху текущия дефицит и разбираме загрижеността на тези отговорници. И последния път, когато вие дойдохте при нас, зададох един въпрос. Ставаше дума за структурния дефицит и за... бях изненадан, като че вие отговорихте, че Евростат не разполага с показатели за структурния дефицит, а всъщност по-голямата част от държавите членки вече приеха един бюджетен договор, където основният показател за ръководен на економическата политика, това е структурния дефицит. Тъй, че моят въпрос е следния. Дали ще е възможно да се започне един дебат, да започнем да мислим по целесообразността на понятието за структурен дефицит за ръководене на макроекономическата политика в Европа. И ако, разбира се, започнем такъв разговор, сигурно ще има дебат и по изграждането на този статистическия показател. Дали структурен дефицит е е, съставлява един стабилен показател, дългосрочен, който отговаря на потенциално е, потенциален растеж, за който ще се развива в дългосрочен план, или пък всъщност това е един показател, който се развива на краткосрочен план. Но причините трябва да бъдат уточнени, дали конъюнктурата влияе върху структурата. Изобщо Предстои един дебат при макроекономистите и разбираме, че Евростат се колебае да използва този показател, който много се оспорва от економистите. И до толкова, доколкото той е в е, сърцето на дебата, аз задам следния въпрос. Дали не може да започнем да мислим, може би неформално да работим по е, създаването на този показател, защото имам чувството, че той ще бъде е, в центъра на вниманието през следващия период и ще ви дам един пример от Франция, например, според институциите може да има е, просто всичко това иска един дебат и смятам, че Евростат не може да отсъства от е, този дебат. Your... Благодаря за вашия въпрос, който ме кара да се спра на ролите на различните участници в тези разисквания. Е, всъщност ще се върна на начина по който формулирахте въпроса си. Ние, статистиците, трябва да участваме в разискванията за показателите всякога, когато а, на научната плоскост или на политическата плоскост такива разисквания за показатели започват. Ние е, общо заето се притесняваме да стъпим в ролята на дизайнер на показатели, ако мога така да се изразя. Ние създаваме е, набори от е, солидни данни и за това трябва да седим на масата, когато се разискват показателите. Но ние не сме архитекти на тези показатели. И ще се верна наказаното от мен миналата година. Дали структурният дефицит е приемлив в политическия дискурс като нов показател е един въпрос. Дали този съответен нов показател може подлежи на надежно измерване е друг въпрос. Моята отговорност е свързана с втория въпрос. И за това все още изпитвам известно притеснение да обвързвам Евростат с ролята на дизайнер на нови показатели за структурния дефицит, тъй като там се включват доста компоненти, които трудно се поддават на измерване, които са свързани с най-различни правила и модели компоненти, които съвсем не са лесни за боравене с, отсредно статистическите специалисти по статистика. Но ние стъпка по стъпка ще разширяваме обхвата, така че да са налице всичките правни предпоставки за анализ на структурния дефицит. Ако Погледнете комюникетата е, в малките папки, които са ви раздадени, ще видите, че комюникетата за дефицита са много повече е, сега и е, включват много повече елементи, на които не обръщахме внимание преди 3-4 години. задълженията за непредвидени случаи сега вече се следят принципно, заедно с останалите е, критерии. Ние трябва да даваме категорични, надежни данни е, във връзка с критериите от Маастрихт. И е, разбира се, можем само да допринасяме с такава информация за разискванията, които вие споменахте. Благодаря. Вернер, искаше да зададеш въпрос, може би. Vielen Dank, Herr Rademacher. Sie haben ja nochmal bestätigt, dass... Благодаря. Вие отново потвърдихте това, че Евростат има в крайна сметка повече компетенции. Данните, които вие набавите, са много важни и затова първи въпрос. Дали всички национални власти са готови да сътрудничат с вас или вие все още се сблъсквате с някои, които, са, така, които се въздържат от това? И второ, вие сте така любезен да не изпращате редовно тази документация с основните данни. И имам един въпрос, който касае тяхната сравнимост. Две по два аспекта. Рискът от е, бедност е, при социалните трансфери. Това е първата 60,9%. Искам да знае как определяте тази цифра. И лицата, които са застрашени да изпаднат в бедност, това са 24,2%. Как, как, как се определят тези критерии? И трети въпрос. Економическият дисбаланс, който е предмет на е, доста е, оживени дебати. Дали данните ви са актуални? Дали установявате някакви изменения на тези дисбаланси спрямо 2012 година в Европейския съюз и в еврозоната? Uh, Искам да отговоря. Всъщност най-напред да благодаря за въпроса и да отговоря, че е, волята за сътрудничество е, с е, държавите членки следва да се дискутира. Както казах, съществуват 350 регламента в областта на статистиката, които регулират все волята за сътрудничество. Така че не говорим за, система, която, е, за системата, която съществуваше през 90-те години и съгласно която националните статистически институти можеха по своя преценка да си сътрудничат, но можеха и да не си сътрудничат. Сега те са задължели, задължени да го правят. Разбира се, Евростат има правомощие да следи за спазване на изискванията в областта на статистиката. Това правим следим за съответствието а, на това, което правят националните статистически институти с изискванията на законодателството. А, по отношение на всички статистически процедури. Нали? Въпросът, който, който вие задавате, е свързан с това доколко задълбочено се контролира спазването на закона, а, как се контролира процесите, чрез които се събират и анализират статистически данни, но а, не става дума тук за желание за сътрудничество. Европейската система се основава на нормативни актове, а държавите членки по принцип изпълняват и спазват тези нормативни актове. Що се отнася до вашия въпрос за определението на понятието бедност и работата по макронеравновесието, първото определение на бедност, нека само да го намеря, е свързано с бедност след социални трансфери. Това са данни, които ние изличаме е, чрез съчетаване на националните сметки и националната статистика. Е, знаем, че социалните трансфери в различните държави членки са различни и те трябва да бъдат вземани предвид, е, тъй като социално-осигурителните системи в различните държави членки са, твърде много се различават. Тоест, степента на бедност може да бъде надежно преценена само след като се калибрират социалните трансфери. Um, Но мисля, че това беше въпросът, който зададохте. Да, ето намерих информацията, която ми беше необходима. Това, което се вижда тук, са различните показатели за хора, изложени на риск от бедност или социална изолация след извършването на социален трансфер. 16,9 е посочено тук. Това е степента, която трябва да вземете предвид, ако искате да сравните равнището на бедност в различните държави членки. като тук извършено известно уравняване на различните социално-осигурителни системи. За а, втория въпрос. Ние сме обнародвали за първ път списъкът на индикаторите за таблицата за анализ на макронеравновесията. Е, това направихме в началото на процедурата и ми се иска е, да се върнем на този въпрос следващата година, след като вече е създадена е, системата за наблюдение и е започнала да функционира системата за наблюдение на тези макронеравновесия. Тук има времева серия, която следва да се проследи и освен това, трябва да изчакаме разискванията в съвета и заключенията на съвета във връзка с макронеравновесията в отделните държави членки. Äh, Искам да знам един допълнителен въпрос относно опасността за изпадане в бедност. Как се определя това? Е, интересуваме дефиницията само. Когато се казва, че тук сме под над 50% няма риска, под 50% има риск да се спадне в бедност. Всъщност тази дефиниция ме интересува. Дали става дума за една относителна стойност или някакъв друг вид показател, защото една относителна стойност не може наистина да се развива, ако всички забогатяват развитието. Ясно. По-скоро ме интересува какво е разпределението на доходите? Ако разбира се не може да ми отговорите веднага, може да ми отговорите след, след това писмено. Нещата стоят точно така, както вие ги описвахте. А, това е относителна мяра на разпределението и бедността в обществата измерването се извършва спрямо медиана, средна стойност на всички доходи във всички домакинства. И ако се слезе под определен прак, определен от средното във вашето общество, вие сте в риск от бедност. Dann ist meine Schlussfolgerung doch richtig, dass dieser Indikator nur ein Indikator ist für die Gleichmäßigkeit der Einkommensverteilung, weniger für die tatsächliche Armut. Не вижте, вие е, дали успявате е, да вземете предвид е, еднообразието на разпределението на доходите. Вижте, ние не измерваме абсолютната бедност. Ние е, измерваме стандарти, които са съгласувани на международно ниво и на ниво Европейски съюз. Е, а именно а, риска за бедност в конкретна ситуация. Но вие сте прав, това не е абсолютна бедност, а относителната бедност във всяко общество, във всяка държава членка. Uh, статистиката показва, че относителната бедност и социалната изолация вървят ръка за ръка всъщност. Uh, тъй, че ако а, вие сте а, относително богат а, в сравнително богата страна, пак можете да бъдете жертва на много тежка социална изолация, отколкото са хората в държава, която се определя като значително по-бедна. Следващият оратор. Господин Гиголт. Благодаря ви много за това, че сте тук и разговаряте с нас. Един от основните въпроси, които сме разисквали в миналото, бе свързан с достъпността на данни за 2020 година. Ключовите показатели са съгласувани тук в парламента, съгласувани са с съвета. Е, и е, Евростат е, в миналото беше поел ангажимент да отдели ресурси за събиране на тези данни. Но като погледна вашата страница, все още няма надежни данни. Например, за емисиите на въглероден блок с последните данни са за 2010 година. И това е истински проблем, ако ние искаме тези цифри да са достъпни. Значи, е, за възобновяемите енергийни източници, е, за е, риска за бедност и за емисиите на въглероден двуокис. Все за 2010 година са последните данни. Вие сте разпо, разпространили брошурата си, която е изпълнена с оптимизъм, защото вече идва лятото. Обаче тук има на една страница една отвратителна бележка под линия, която не разбирам. Е, имат се предвид точно тези данни. Тук внезапно е, се появяват цифри за 2011 е, година и 2012 година за бедността и за емисиите от въглероден двуокис. Моят английски не е достатъчно добър да разбера. Данните за 2010 и 2011 година вместо вместо данните за 2011 и 2012 съответна. И също така и пак се казва за другия показател, пак се използват данни за 2010 и 2011, вместо за 2011 и 2012 съответна. Защо тези данни а, е, не са на веб страницата? И а, е, може би това не е а, е, вина на вашата институция, но защо не сте успели да получите тези данни и какво може да се направи с цел бърза промяна на това положение? Е, аз ще използвам е, фор, е, като своят формален доклад за Евростата да отправя препоръка вашата веб страница да стане по-лесна за използване от потребителите. Графиките да са много по-лесни за разбиране, защото аз съм отправил такава препоръка в миналото и веб страницата не се е променила. Искам да запитам кога ще направите така, че веб страницата ви да стане по-привлекателна за хората да се видят по-скоро графики, а не толкова таблици и да не се налага, за да разберете съдържанието на страницата, да бъдете специалист по информационни технологии. Това е първата ми серия от въпроси към вас. La музика, както предлага моя колега, тази музика на диаграмите трябва да бъде, да бъде по-разбираема. Okay, so, uh, Let, Let me start with the, the... Разбирам. Започвам с последната бележка. Няма да предлагаме музика на страницата. Партитура няма да има. За съжаление. Но започвайки с веб страницата, Днеска, нека аз поема лично ангажимент. Естествено, че ние малко по малко включваме елементи, които повишават а, а, така а, лекотата, с която се използва страницата. Е, нашата е, страница е доста е, благоприятна за използване от потребителите на лесно достъпен език. Са обяснени много трудни понятия за средностатистическия потребител. Използваме много графики, имаме сега визуални средства, като да кажем часовника на бизнес цикъла. Е, който е, нали, имаме друго средство, направете собствен ценови индекс и други подобни. Е, може би, за да се преработи напълно страницата на Евростат, ще е необходима още една година, тъй като имаме някои технически ограничения. Но аз лично поемам ангажимента да постигнем добър напредък във вътрешен план и следващата година да не повтаряте или да не се наложи да повтаряте този си въпрос. Не разбрах посланието ви. Що се отнася до е, актуалността на неекономическите данни? Вие за това питате. Това са данни от сферата на екологията и от социалната сфера. Напълно е, сме наясно, че нашите източници на данни доста изостават с подаването на информация. Проблемът е, че при събирането на такива данни е необходимо повече време. И информацията, която сме е, събрали до сега, е, винаги е, сме се стремили да бъде структурна информация, е, след което я преструктурираме в краткосрочни данни. Защото е, това позволява да синхронизираме е, тези данни с макроекономическите данни. За разпределението и за емисиите на въглероден двуокис планираме да създадем тъй наречените светкавични прогнози. Мисля, че за емисиите на въглероден двуокис ще трябва най-напред да се ограничим само до емисиите от потребление на енергия. Няма да отчитаме всички източници, като да кажем земеделските източници на парникови газове, но за потреблението на енергия ще направим такива светкавични прогнози. Също работим в сътрудничество с няколко държави членки, по-специално нези от тях, които са в най-висока степен засегнати от кризата, за да изчислим такива светкавични прогнози за разпределението на приходите и разпределението във връзка с социалните показатели. Така че посланието и този път мога да кажа, че съм го разбрала. Силно вярвам, че ще успеем да решим проблема в съвсем близко бъдеще. Но разбира се, за определен брой показатели. Uh, Благодаря ви. Аз ще се изкажа от името на Алда и разбира се от свое име. Е, чухме вашите думи за актовете по делегация и е, за поверителността. сегашните е, преговори в тристранната среща ще положи максимални усилия да се съобразим с това, което казвате. По отношение на а, пасивите а, за непредвидени случаи, а, които не са част от критериите от Мастрихт, те ще е, се следят успоредно с мастерските критерии и смятам, че това ще бъде много полезно средство за анализ на реалното състояние на нещата в държавите членки. Ние сме в процес е, на обсъждане е, в контекста на системите за гарантиране на влоговете и директивата за преодоляване на кризисните ситуации в банките, да има повече средства за компенсиране или повече средства за подпомагане на банките, така че да не се стига до тяхното закриване. Нали, точно как е, ще структурираме е, подхода си все още не е съвсем ясно, е, но ще трябва в крайна сметка да се споразумеем за доста големи суми пари. Имате ли препоръки как най-добре да ги отчитат тези суми държавите членки? Вие вече знаем, че в някои държави е, тези суми е, се отразяват в баланса, държавния баланс, така да се каже, е, като актив, обаче в действителност се третират като пасив за непредвидени случаи. Това подходящо счетоводно третиране ли е? Защото тук има много спорове в някои държави членки, така или иначе. Благодаря много за въпросите ви. Мога да ви уведомя за това какво се работи в момента а, от страна на Евростат заедно с държавите членки и какво сме се споразумели а, да постигнем тази година. Както казах вече в отговор на първия въпрос, предстои да разширим а, набора от данни за задлъжнилостта и дефицита. Е, като е, разработим някои балансови задължения, е, свързани с пасивите от публичните операции, емисиите на облигации на всички нива в държавите, зад балансовите пасиви, особено за публично-частните партньорства, непогасените заеми и участието на правителствата в недържавни дейности. Това е дълъг списък. И е, с новия стандарт е, за Европейската система на счетоводните сметки 2010 година, е, ние сме предвидили е, подразбиращи се висящи или е, не е, погасени пасиви, е, дори държавите членки да са извършили капитали... рекапитализация. Това е дълъг списък, е, който е предназначен за политическо ползване. Е, дали е, вашият конкретен пункт, поставеният от вас пункт е, вече фигурира сред това, което изброих. Е, не съм сигурен, но а, с удоволствие бихме го добавили, ако вие смятате, че не е включен. Благодаря. Желая ли някой друг да зададе въпрос? Никой друг, който вече не се, из... вече се е изказвал. Значи Свен отново ще вземе думата. В доклада на парламента за Европейската статистическа програма замолихме да бъдат включени повече цифри, да се хвърли по-обилна светлина върху економиката на обществената солидарност. Е, това е тази част от стопанството, която не е публична, но не е и част на същинския смисъл на думата, защото не генерира печалби. Това са економическата дейност на а, е, фундации, на сдружения, кои, която става все по-важна за гражданите. Искам да зная каква дейност планирате за да изпълните член 4 от Европейската статистическа програма в тази връзка. Същото въжи за въпроса за сенчестата економика. Ние всички когато разискваме сивата економика или економиката в сянка, разчитаме на цифрите на професор Шнайдер. Те се цитират от всички. Ако много са били разискванията а, в тази връзка, ако погледнете методиката, по която е стигнато до тези цифри, а, можете да си зададете много основателни въпроси и то критични въпроси. Смятате ли да инвестирате в тази сфера, за да съберете по-надежни данни за економиката в сянка, което на своя ред ще ни помогне в разискванията за борба с данъчните измами и неплащанията с данъци, на данъци. Благодаря ви много за въпросите. И двата въпроса са свързани с економически компоненти, които фигурират в общите цифри за брутния вътрешен продукт. Доколкото те са свързани с делки на паричните пазари. Така че за нас е трудно. Да кажем, ако погледнем сдруженията с нестопанска цел, които извършват някаква економическа дейност, е, е, е трудно да ги изолираме от общите цифри за ВП. Обикновено е по-лесно този сектор е, да бъде анализиран на на основата на времето, времевия компонент. А това не е част от Аки Коминотер в областта на статистиката. От друга страна обаче, е, някои държави членки е, редовно на всеки 10 години е, правят анализи на използването на времето. Така че ние дискутираме с държавите членки възможността следващите 2-3 години да извършваме такива проучвания. Обикновено използваме е, данни от средата на века като изходна основа и е, се стига до доста е, убедителни и категорични изводи. Вторият ви въпрос беше свързан с економиката в сянка. Да, вярно е, че се работи с цифрите на професор Шнайдер. Аз не мога да коментирам тяхното качество, но вие можете да си направите а, собствени изводи. Може да изтълкувате моето нежелание да ги коментирам като нежелание да ги обявя за добри статистически данни. Ние сме започнали работа по искане на нашия комисар е, за събиране на данни е, за економиката в сянка, което не е никак лека задач. Е, не мога да е, се ангажирам, че, е, да кажем, следващата година ще имаме официални данни за всички държави членки. Но поне у нези държави членки, които са инвестирали в работа по този въпрос, имат желание да сътрудничат с нас и за това се надявам, че е, ще можем в следващите месеци да отговорим по-убедително на този въпрос. Никой друг не проявява интерес и за това искам да продължа малко коментарите си по първата част. Благодаря много за това, което казахте. Благодаря за това, което ни казвате по втория въпрос. работата ви в тази връзка ще е много полезна за всички политики си в Европа. А, наистина има тук едно скрито противоречие. А, ако нещо цели да не бъде официално, трудно е то да бъде официално измерване. измервано, но а, в а, литературата все пак има а, някои индикатори, които могат да се ползват. А, връщам се на първия въпрос а, и допълвам го. А, е, мислите ли да работите а, е, системно, защото има а, е, финансирана от а, Европейския съюз програма на гражданското общество. Вие знаете, тя е със съдействието на университета в Хайделберг а, и се стреми към измерване на показателите, свързани с социалната економика. А, няма системно събирани данни на европейско ниво и за това не са много надежни цифрите. Точно на, към тази цел е използван, е насочено а, това изследване. Използването на времето е един а, показател, но друг въпрос е дали държавите членки могат да бъдат стимулирани да а, анализират цифрите по-отделно за различните правно-технически форми, а, в които се структурират а, тези а, сдружения, асоциации и прочи. Това не е лесно. И за това мисля, че е, член четвърти от нашата европейска статистическа програма, за да бъде изпълнен, изисква да се анализират повече информация, отколкото използването на времето. И много бихме били благодарни, ако се заемете по-сериозно с тази задача. Защото е, ще се наложат е, промени в начина по който държавите членки съхраняват данните за заетостта, за времето, в което се работи, за да може да се отделят тези набори от данни и да се използват по-структурирано. Благодаря. Мисля, че въпросът ви е уместен и той е уместен от години. До сега не сме имали достатъчно средства, за да го превърнем в достатъчно приоритетен въпрос обаче. Честно казано, Приоритетите на Европейската статистическа система за следващите една-две години е, е, е силно обвързана е, с използването на някои основни механизми за макроекономическите национални партиди. Така че нашите колеги в държавите членки ще инвестират, просто и ние трябва да инвестираме почти целия си капацитет до края на следващата година, за да предложим солиден набор от цифри за европейската смет... система на сметки за 2010 година. Може би след това ще ни остане време да погледнем соли... социалната солидарна економика годините до 2017, но мисля, че за момента не разполагаме с достатъчен капацитет. Намирам това за много разочароващо. Аз съм от страна, в а, която всеки заек, отстрелян от ловец, се брои. Обаче нямаме представа дали асоциациите създават 5, 10 или 12% от работните места. И това а, не, не се цени от обществото. И економическия е принос на доброволната дейност. И не се брои. Въпреки, че ние броим какво ли не навсякъде. и не мога да си обясня това положение. И тези хора от сдруженията ме питат, кога ще ни се даде дължимото уважение, като ни включите в официалните данни. А пък аз какво да им кажа сега, че статистическите институции са прекалено заети и за това не могат да броят и тях. Сега работят по европейската система на счетоводните сметки. Знам, че това е важна работа. Обаче е, ви моля да се отнесете сериозно към Европейската статистическа програма, защото е, там е отразено значението, което придава нашият парламент системно на този сектор и на тази специфична економическа дейност, която съвсем не е маловажна. Um, Ориентираме се към приключване. Нещата са много сходни а, с казаното от Свен. с много държави членки. Не всички сме в процес на радикални промени на разходната част от бюджета им. Знаем какво се получава, знаем какви са крайните цифри, но ако човек иска да разбере какво стои зад тези цифри, малко повече подробности, да разбере какво работи, какво не е сработило в а, мерките, които те са предприемали, то тогава изведнъж се оказва много трудно да се проникне зад тези цифри, а това е много важно, за да може да се работи ефективно. Защото ако трябва да се правят съкръщения, те трябва да бъдат насочени към онези мерки, които ако бъдат съкратени, няма да имат ужасяващи последствия или върху бедните слава от обществото, нито пък ще засегнат растежа и работните места. Затова основната статистика, за която говоря, може би не се смята за ключов индикатор, но пък тя е изключително важна, за да се навлезе в подробностите. I, I think I, um, I can only refer to the това, което мога да кажа, е, е свързано с залагането на приоритети. Good as we can um, to see where the priorities are, where we can reduce the... Трябва да видим какви са нашите приоритети, къде са неравностите, за да можем да заделим средства към проблемните зони. Но допълнителни средства обаче няма да има нито на национално, нито на европейско ниво. И това е нещо, за което можем да си мечтаем, но дори не сме и да мечтая. Трябва да се справяме с ограничените ресурси, с които разполагаме. Те трябва да покриват и новото търсене, новите потребности както и реформата на системата, за която говорих. Всичко е част от един пакет. И говори се обаче за негативни приоритети в старата програма. Много е трудно да се преследват такива, защото при, всяко, при всяка заявка за данни по старата програма винаги има хора, които използват тези данни и други, които смятат тези данни за не особено потребни. Така че е, целеполагането е пакетно начинание. Трябва да се намаля е, статистическата програма на определени места, за да се покрият други искания. Понякога из времето нещата може би трябва да се променят. Разбирам а, това, което казвате, говорите за ограничени ресурси, но трябва наистина да получим по-цялостна картина за това какво е въздействието на съкръщенията. Разбира се, тази картина няма да се обрисува само от статистически данни. Влизат колеги за следващата точка. Благодаря ви за конструктивното е, среща. Благодаря ви.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 got their lists. Um, can you plug your cards in? Колеги, моля ви да сложите картите си. Аз, за съжаление, съм си забравила картата. Някъде съм я оставила. Има ли някой друг, който е тук и не носи картата си за гласуване? Явно аз съм единственият грешник днес. Okay, uh, we're opening Right. Um, <laughs> if you could do a test vote, please. Нека да изпробваме системата. Първо. This is the do you want to finish quickly vote? Or... Гласуваме на тема. Искате ли да приключи бързо гласуването? Nine people haven't pressed their buttons. Девет човека не са гласували. Все още. Моля ви, пробваме системата. Дали всички натиснаха? Още четирима чакаме. Трима. Двама. Един. Един. Ето, чудесно. 33-ма. Добре. Работи системата. Всички искат да приключим бързо. Двама не са сигурни.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 15 за, 20 против, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Шести параграф за, против, въздържали се, приема се. Параграф 8 за, против, извинете, извинение, казва председателката за, против. Проверка по 8 изменение. Плюс един глас за. Всички ли гласуваха? Някой не е гласувал. Край на гласуването. 19 за, 16 против. Приема се. Девето изменение за. Против. Въздържали се. Проверка по девето изменение. Amendment 9. One to add in in favor. Един глас повече за. Край на гласуването. 20 срещу 15. Приема се. Десето изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 11 изменение за. Против. Въздържали се. Проверка.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 И аз съм против. Моя глас трябва да се добави към гласувалите против. Край на гласуването 18 за, 17 против. Приема се. Няма голяма последователност при гласуването. 17 пада. 18 Гласуваме за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 18-то изменение. 18 моля, гласувайте. Край на гласуването. Още един глас за. Приема се. 19-то изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. 20 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, отхвърля се, извинете. 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 22 пада. 11 параграф за. Против, въздържали се, приема се. След това имаме анблок от А до английско G за. Против, въздържали се, приема се. Първо изменение за. Против. Електронна проверка по първо изменение, тъй като не е ясно. Още един глас за. 20 на 15. Приема се. Джей за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Проверка. In favor. Votes closed. Край на гласуването. Още един глас за. 17 срещу 18. Значи се отхвърля. Първоначален текст на Кей за. Против. Сдържали се. Приема се. Анблок от едно до, всъщност до края, до всички. За, против, въздържали се, приема се. И сега електронно гласуване по текста с настъпилите изменения. Аз имам един въпрос. Той е свързан с седми параграф. Измененията бяха отхвърлени, но не гласувахме първоначалния текст. Тринайсто изменение бе прието, да, но то не замества първоначалното, то просто е съвместимо с него. Съвместимо е с текста, така че текста върви с него. Значи това означава, че текста остава, така ли? Единайсто бе отхвърлено, 12 бе отхвърлено, 13 бе прието. Но само онази част, която е съвместима. е съвместимо с седми параграф и би било съвместимо също така и с 10 и 11. И замества първоначалния текст. Седми параграф плюс изменение 13. И така, сега гласуваме по целият текст с направените в него изменения. Добавете и моя глас за. 31 за. един против. Двама въздържали се. Благодаря ви. And, uh, I'm now giving the chair to... Сега ще отстъпя председателското място на Пабло, защото отивам на конференцията за пътната карта на Европейската комисия. nobody's against you. Morning. So, good morning, everyone. We move on. Добър ден, колеги. Преминаваме към следваща точка от дневния ред. Шеста точка. Проектодоклада за специфични дейности в областта на финансовото отчитане и одита за периода 2014-2020 година. Давам думата на докладчика, колегата Столоян. Благодаря, председателю. Искам да ви припомня, че това е един доклад за програмата 2014-2020 50 милиона евро е сумата. Става дума за съфинансиране. Три неправителствени организации. които би трябвало да следват нези, които залагат международните счетоводни стандарти една организация, която би трябвало да съветства Европейската комисия. Counting standards. За счетоводните стандарти. И за процеса на овластяване в Европейската комисия като целта е да се приемат всичките тези международни счетоводни стандарти. А третата организация се занимава с економическо управление, залагане на стандарти в сферата на одита. To... Измененията, които съм предложил към проекто регламента на Европейската комисия. Have uh, several focus, which resulted... са се съсредоточили върху идеите, дадени ми е, по време на първият обмен на становища. Тече вече доста широк дебат в Европейския съюз и разбира се в Европейския парламент – за стандартите, международните стандарти за финансово отчитане. Първият обмен на становища с господин Филип Мейштад бе вече проведен. Знаете, че той е специален съветник на комисаря Бърние. Неговата мисия е да се средоточи върху финансовото отчитане и одита. Има специална съвещателна група, която консултира Европейската комисия по този въпрос. Има и счетоводен комитет, в който държавите членки обсъждат предложенията за счетоводни стандарти и вземат решения за приемане или не на тези стандарти. Това е всъщност и мандатът на господин Мейштад. Какви са нашите изменения? Първо, искаме да обърнем внимание на групата на 20-те. Всеки път, когато има среща на върха на тази група, се излиза с едно искане за глобални счетоводни стандарти и сближаване. Знаете, че процесът на сближаване не тече така плавно, както ни се иска. Трябва обаче да се обърне внимание на е, изявлението на групата на 20-те. Сега имаме специален съветник, спомена го вече господин Мейштат и затова имаме едно изменение, че Европейската комисия трябва да вземе предвид подобряването на управлението на тези органи след конкретни предложения на специалния съветник. Имаме изменения, свързани с делегираните актове. Европейската комисия иска да излиза с такива актове, които да заменят бенефициери на тази програма с друг бенефициер. Говоря за програмата за съфинансиране – и ние не смятаме, че Европейската комисия трябва да има такива правомощия. Ако трябва да се избере нов бенефициер или ако трябва да бъде заместен стар с нов, смятаме, че Европейската комисия трябва да се обърне към парламента и към съвета с конкретни предложения по въпроса. Предлагаме също така следното изменение. Тъй като прилагането на тази програма се основава на годишна работна програма на комисията, предлагаме нещо, което сме предлагали и при други доклади. А то е всяка годишна работна програма да се основава на анализ на предходната програма. Господин Клинц настоява винаги това да е така. Имаме поредица от изменения свързани с задачи, които искаме Европейската комисия да извърши. Например, да взема предвид дебати като а, този, който ние организираме, работата на специалния съветник, както и други задачи, които комисията до момента не изпълнява. Първата цел е март 2014 година. Тогава искаме първи доклад за подобреното управление на ЕФРАГ. Това е специалният съветник към Европейската комисия. И комитета за счетоводно регулиране. Трябва, пак казвам, да се вземат предвид заключенията на съветника, специалния съветник, който ще работи до ноември 2013 година. През октомври 2014 година искаме Европейската комисия да дойде с закъснялата оценка на регламентите ISS трябва да излезе и с нови предложения за промяна на тези регламенти или нови такива. Това е една програма 2013 до 2020, т.е. 7 годишна. И обикновено при такива програми през юни 2019 година искаме Европейската комисия да подаде пред парламента и пред съвета доклад за постиженията, извинете, за това дали са постигнати целите на програмата. Има още две изменения. Едното от тях е свързано една, с една неправителствена организация, която се занимава с а, мониторинг на управлението спазването на принципите на доброто управление е, от организациите, залагащи счетоводни стандарти и одитни стандарти. Посредством нашето изменение ние искаме Европейската комисия да извършва мониторинг върху годишното а, диверсификация на финансирането. При предишната програма имахме такава задача, но 2013 година тази организация чак 2013 година тази организация успя да набере средства и от други източници, различни от Европейския съюз и Международната федерация за сметки. Работи се 2013-2014. Там има финансов а, пакет. Това предложение е само временно. докато не се стигне до съгласие по многодишната финансова рамка. Това са измененията. Вчера сутринта утре сутринта, извинете, ще има дебат, организиран от един колега приканват се експерти. от различни сфери. За обсъждане на тези стандарти. Колегите от Европейския парламент ще помоля да дойдат, за да обсъдим трябва да видим как се преследват интересите на Европейския съюз, как те са отразени Ще видим програмата със секретарията. какво ще направим и кога ще приемем тези текстове. Благодаря. Благодаря, господин. От името на докладчика, сега дам думата на господин Преседан. Обращадо рапортер, министър Елкадрауи would like to apologize for not being able to take part in our discussion. Е, е, съжалявам, но нашия докладчик не може да присъства на този дебат, като в комисията тази сутрин участва на много важни гласувания на други съвещания и помоли да прочита тази декларация, проекта за доклад на господин Столоян е в правилната посока и съм убеден, че европейският глас трябва да, се, да бъде чут на световно равнище за развитието на счетоводни стандарти, на международни счетоводни стандарти, които да се прилагат от всички. Но не е така случая в момента. Но предвид а, скорошната дискусия с господин Местат, Проекта за доклад на господин Столоян може да бъде подобрен по някои аспекти. Най-напред трябва да се изготвят основите, както каза господин Местат. Настоящата ситуация съвсем не е съвършена. как се защитава европейския интерес, как да се осигури демократична отговорност и смятам, освен всичкото, че и ситуацията, в смисъл да се одобря или отхвърля един стандарт не е идеална. Проекто докладът може да бъде подобрен също и по отношение на финансовата рамка. Как ще се използва бюджета? Дали сме достатъчно влиятелни? Каква е ролята на този сектор? И в заключение мисля, че някои структурни реформи ще се наложат, за да се осигури финансирането за периода 2014-2020 година. Препоръките за реформи, които ще бъдат представени през годината, ще бъдат много важни. Но междувременно може да помислим за финансовата, финансовия преход. Благодаря, господин Клинт от името на либералите. Господин Клинт, благодаря, господин председател. Миналия път имахме възможност да говорим подробно по идеите на нашия колега Столоян. Аз няма какво толкова да добавя, но ще се огранича само до следното. Имам чувство, че господин Местат взима работата си много насериозно, което разбира се и желаеше и комисара Бани. И се очакваше господин Есад да предложи, направи конкретни предложения, така че аз се питам дали имаме интерес още от сега, без да имаме резултатите от работа на господин Местат, да вземаме конкретни решения, по-специално, що се отнася до управлението на предприятията. Мисля, че и там ще има промени и затова смятам, че за графика който предлагате, господин Стоян, ще трябва да ускори малко нещата. Ако оставим всичко за 2014 година, ми се струва, че няма да стане нищо. 2014 година е изборна година, Европейския парламент ще бъде преизбиран през юни, май-юни. Край на годината ще има нова комисия. И мисля, че ще трябва да ускори малко нещата. Мисля, че Филип Местат през есента ще е приключил своята работа и ще трябва да се опитаме да свършим работата още тази година. Не, няма да знаем какви ще бъдат истинските изменения. А що се отнася до финансовата рамка, вие сам казахте, че още не може да дадете конкретни цифри защото все още тази финансова рамка не е готова. <clears throat> Само за сега бих е, предложил да говорим за първите две години и щом е, е, видим как ще бъде този нов проект за управлението на предприятията, когато има вече една по-ясна представа, тогава ще може да вземаме решение за всичко останало. Или не знаю. Може да разсрочим това за определен период, но нещата може да се променят. Но още от сега да предвидим някаква конкретна сума ми се струва, че е твърде рано. И накрая въпроса, който най-много ни вълнува. Как да съблюдаваме европейските интереси да бъдат по-добре защитавани за в бъдеще, по-добре отколкото до сега е правено. И е, тук доклада, откровено казано, не отива достатъчно далеч. Мисля, че трябва да има по-конкретни предложения, може би утре. След като говорим, вече може да уточним нещата, но за момента си оставаме твърде неясни, твърде общи и ако останем до тук, е, няма да постигнем никакви конкретни изменения. Благодаря, господин Клинц. Господин Гигол, от името на Зелените. Да, аз съм съгласен с е, немалко от аргументите, които бяха представени от колегата Клинц. Основният въпрос, по който трябва да разговаряме, е следния. Ако господин Места трябва да се иска да получи нашата подкрепа, мисля, че няма да му направим никаква услуга, ако деблокираме веднага фондовете. Мисля, че това ще бъде, ще постигнем точно обратния ефект. Защото все пак има немалко така, е, въздържане и в, през миналото парламент не, не малко се обръщал към всички, за да спазваме правилата. Е, но ми се струва с това, съгласен съм с това, което каза Волф, че ние трябва да осигурим финансиране за период от 7 години, а някои основни въпроси все още се проучват. Според мен не би трябвало да бързаме. Напротив, трябва да се занимаем с въпросите, по които наистина може да упражним нашето влияние, например освобождаването на фондовете и да свържим всичко това с структурните изменения. Господин докладчик, вие представихте вашия доклад, но не виждам защо ще трябва да ускоряваме нещата днес. Искам да направя съвсем конкретно предложение. Ще трябва да покарим ръководителите на Лефрак, както каза господин Мастат. Беше много интересно, когато разговаряхме с него. Трябва да говорим също и с господин Огофорст, защото този период на преговори съдържа немалко несигурности и няма да знаем какви са, ще бъдат приятите решения или както господин Криц го предлага, да решим това нещо да се работи в период от две години или пък някакво друго решение. Просто за момента нещата не са ясни, но ще трябва да задълбочим и да продължим дебата. Затова бих предложил под а, ваше ръководство, господин Столен, ние да поканим тези две лица, председателя на Нефрак и господин Логофорс, за да може да дискутираме с тях по всички тези въпроси и да продължим този дебат. Тук е, не трябва да е, слагаме препятствия, господин, господин Местат, като освобождаваме фондовете твърде рано. В рамките на бюджета 2014 година все пак трябва да си осъзнаваме за какви цифри говорим. Това са много високи суми спрямо други примерно в бюджети. Тук става дума за големи суми и ето защо е безмислено да се бърза, докато не получим отговор на нашите въпроси. Това са основни въпроси. Благодаря, господин Гиголд. И нещата да бъдат ясни. Секретарията каза, че се организира изслушване в комисията ЕКОН с председателя на ЕФРАК – е с Мишел. Тъй, че е, от името на нашата група, е, на групата ЕСА, е, господин Камал. Благодаря, господин председател. Аз представлявам господин господин Камал. Той благодари на докладчика и е благодарен за, за това, че поканихме господин Местат на съвещанието на ЕКОН преди няколко седмици. Това позволи да имаме по-ясна представа за това, което включва и което не включва мандата. С цел засилване на а, нашата позиция. И това е причината, поради която господин Камал не е убеден, че счетоводни стандарти, които не са достатъчно ясни, ще позволят да се реши кризата. Ето защо би пожелал един по-задълбочен дебат по този въпрос, за да не стигнем само до празни приказки. А, тъй, че утре ще се разговаря по този въпрос, ще бъдат поканени всички заинтересовани лица всъщност какво искаме ние, американски или европейски счетоводен модел? Дали, дали е желателно да се сближават тези системи, които са изключително различни? Господин Камал счита, че по-настоящем счетоводните стандарти са станали твърде непрозрачни и неясни. Инвеститорите вече нямат доверие Даже имаше една статия в Financial Times, която където се говори, че трябва да се направи нов тест за европейските банки, за да се разберат какви са нуждите от капитали. Тези тестове на издържливост няма да бъдат необходими, ако счетоводните системи позволяват добре да се разбират балансите на банките. Измененията на господин Камал ще върват в тази посока най-общо казано, като идеята е да се улеснят нещата, а не да се изграждат нови препятствия и се очаква господин Местат да постигне разумни предложения. И мандата на господин Местат трябва да включва не само оценка на настоящото състояние, но също и подробна ревизия на самите стандарти. Жалко е, че предложената ревизия от господин Местат и работата по ЕСБ не отговарят на програмата на финансиране счита, че е, сега имаме чудесна възможност да вървим напред и да изградим счетоводни стандарти, които най-после да бъдат ефикасни, защото в противен случай няма да може да имаме доверие в сметките, които ни се представят. И сега комисията има думата. Госпожа Мело. Благодаря. Аз е, изслушах всичките забележки. Да, действително, ние сме изправени пред един проблем с планинг, график, е, който график не е съвършен. Имаме това предложение, което ни се иска да бъде одобрено до края на годината, за да позволим финансирането на бенефициентите. Както се обяснява в предложението, европейското финансиране съставлява една голяма съществена част в момента, около 20% от бюджета на фундацията ИФРС и половината на бюджета на ЕФРАК. Тоест, без това европейско участие от 2014 година бенефициантите ще бъдат доста затруднени. И разбира се, съвсем откровено казвам, нашите счетоводни стандарти също ще бъдат затруднени. Ако не, не дадем възможност на, стандарт, на законодателите да изградят е, нови стандарти и техническите е, специалисти от комисията да раздвижат нещата, ще имаме проблеми. Да, сега господин Мештат, Местат, чието докладчик съм аз, в момента разглежда всички тези основни въпроси с управление, европейско влияние, участие, опазване на интереса на Европа. И той, господин Лестар, ще представи своите заключения в края на ноември. Ще има време да бъдат приложени. Освен това, господин Камал подчерта значението на това да се занимаем с самите стандарти, самото им съдържание, не само управлението. И е, разбира се, тази част от работата не е се е включва в мандата на господин Местат, но службите на комисията, Генерална дирекция вътрешен пазар, в момента правят оценка на регламента, който именно се занимава с съдържанието на стандартите. И отново, казвам, резултатите ще бъдат на разположение 2014. Трябва всички тези елементи да бъдат претеглени, но поне ние в службите, комисията, ние считаме, че ако не успеем да запазим финансирането поне за 2014 година, бенефициентите ще имат много сериозни проблеми да продължат да изготвят качествени стандарти. Благодаря. Благодаря, госпожо. Давам думата на нашия докладчик, господин Столоян first of all, regarding financial envelope. Благодаря. Най-напред е, е, пакета. Не става дума само за тази програма. А за всички програми, които имат финансов портфел 2014 до 2020 година. Тук вече споменах е, това многократно. Какво ще стане, ако до края на годината не може да се разберем по финансовата рамка? Съгласно договора, през 2014 година ще имаме бюджета за 2007-2013. Но истинският проблем ще бъдат всъщност съвместно финансираните дейности, защото те ще продължат през 2014 година на базата на старата програма, а не на основата на някаква нова програма. Е, не е наша работа да намерим решение. Председателството трябва да го направи, нашето председателство. И ако правилно съм разбрал е, посланието, което стигна до мен преди няколко дни, съветът няма да приключи преговорите които имат финансово отражение, докато финансовата рамка не бъде приета. Тоест, докато не приключат преговорите между съвета и парламента. Но и тук председателството е това, което трябва да намери решение на този проблем. Как да се работи с програмите, свързани с финансов пакет. Разбира се, когато разгледаме предложението на Европейската комисия по тази програма, ще трябва да имаме предвид нашите цели. Ако искаме да изменим счетоводните стандарти, това е една хубава благородна цел, много е приятно да се говори по нея, но трябва все пак да се има предвид, че а, тези, които взимат решения относно стандартите, са независими. И, и сега ще трябва да се намери някакво решение трябва да им повлияем посредством организациите, които ние финансираме. Това са организации, които нямат право да влияят върху лицата, вземащи решения. Тези организации имат право да изразят своето становище. Като съветници, те имат право да правят е, предложения пред Европейската комисия, която вече приема или отхвърля някакъв счетоводен стандарт. Следователно, ще има много, много дебати. Те бяха вече предвидени, но не трябва да се забравя, че в един е, глобализиран пазар. Ако желаем да имаме счетоводни стандарти, тези стандарти трябва да бъдат определени от независими организации. Разбира се, ние може да определим нашите собствени европейски счетоводни стандарти на основата на предложения, но те ще бъдат различни от американските, японските или други стандарти. Което съвсем не е целта на групата 20 от и на Европейския парламент и на комисията. Нито пък на съвета. Следователно, нашата трудност всъщност е да намерим добрия баланс между нашето желание, което е напълно оправдано да упражняваме някакво въздействие върху тези, които изграждат стандартите, като едновременно гарантираме независимостта на същите тези лица и институции. Що се отнася до графика, аз разговарях с докладчиците в Сянка и мисля, че те са прави. Ако господин Местат има като край на дата месец ноември 2013 година, когато трябва да представи резултатите от своята работа пред комисия ЕКОФИН, ние ще трябва да се запознаем с извършената от него работа и да държим сметка за нея в нашия доклад. Така че аз лично не виждам проблеми да отложим срока за внасяне на изменението. Но това не е моя работа. Това е всъщност работа на координаторите от комисията ЕКОМ. Аз съм за това да се отложи. Сега въпросът е до кога ще се отлага. Ние ще трябва да се чуем с нашите координатори. Защото този доклад беше окачествен като приоритетен между 60 доклада, които са свързани с многогодишната финансова рамка. Благодаря, господин Столоян, за графика. Крайната дата 23 23 май, но вече ще видим на следващото съвещание на координаторите. Дебатът трябва да се състои на 17 юни. Will take place the 8th of July and the plenary и на 8 юли трябва да се гласува в комисията. И през месец октомври по време на пленарно. Имаме достатъчно време на наше разположение. Но аз виждам, че докладчикът е тук, така че да продължим с точки 7 и 8. Съвместен дебат. Трябва да разгледаме предложенията. Точка 7. Изменението на регламента. 90. Е, така. За някои категории е, помощи и регламент 1370-2007 относно обществени транспорт е, на пътници по ЖП и пътен транспорт. Изменение на 659 регламент от 1999 година за приложението на член 93 от договора. Най-напред ще дам думата на господин Дорфман, който е нашия докладчик по първия въпрос. Uh, Не виждам втория докладчик, госпожа Петикайнен. може би след господин Готеж, госпожа Пети Кайнен да бъде тук. Благодаря, господин председател. и измененията, направени от нашите колеги. Проучихме ги. Искам да благодаря на колегите, че изпратиха тези предложения. Благодаря и за тяхното участие, което беше много градивно. Когато се разглежда общо как протече дебата, си даваме сметка, че становищата на политическите групи се, се еднакви по някои въпроси. И бих искал е, да кажа, че имаме вече предложения за компромиси, които върват в следната посока. Изключенията, е, когато става дума за нотифициране на е, публична помощ, трябва да отговарят на нашите политически цели. Например, целта 2020 Европейски съюз, а след това имаме и една спецификация за спорта за любители. Считаме, че известен брой области този спорт за любители може да се счита като економическа дейност. Ние сме съгласни. Що се отнася до ролята, която играе Европейския парламент в ревизията на този регламент. Но за бъдеще бихме желали да имаме възможност за съвместни решения. И тук смятам, че всичките групи са съгласни по начина, по който парламента трябва да работи за бъдеще по този въпрос. Член 9 касае обществения транспорт. Всички групи желаят тази област да бъде премахната от проекта за текст. Не по е, причини, по същество. Разбира се, може да говорим по тези въпроси по същество, но последните причини. Тук имаме е, една тема, по която не разполагаме със съвместно решаване и ще... А би трябвало да имаме право на това. Тъй, че съгласно предложението на комисията, ще трябва да преразгледаме възможността за съвместно решение, когато се говори за много регламент, за изключенията за обществения транспорт. След това има цяла поредица подкатегории, подточки, по които различни колеги предложиха да бъдат освободени от заложението за нотифициране. И по време на едно съвещание на докладчика Сянка ще говорим туризъм, въпросни, социални въпроси, е, образованието за възрастните и спорта и други точки. Все още не сме постигнали компромиси по тези въпроси, следователно ще проучим е, всички тези области, за да видим как да ги вземем под внимание. Това бяха забележките, които исках да направя относно този доклад. Благодаря. Благодаря господин Дорфман, господин Котеш, докладчик сянка за социалистите по двете досиета. Благодаря на двамата докладчици за тяхната работа като начало. Благодаря също, че ускорихте и график, за да може е, да гласуваме в комисията преди е, съвещанието на 29 май на съвета. Надявам се, че това ще ни позволи да повлияем върху решението на съвета. Аз е, внесох цяла поредица изменения за двете досиета, тъй като съм докладчик всяка и по двете. И най-напред за това, което каза господин Дорфман, аз съм съгласен с него, че ще трябва да запазим нашите прерогативи съобразно член 9 от договора. Имам предвид по-специално регламент 1370 за транспорта на пътници, също и тук внесох 38 и 56 изменения, за да подсила това, което предлага докладчика. Също Оставям ударението върху социалните въпроси, жилищните въпроси и така нататък. Исках да изменя и там нещата. И е, установих, че докладчикът е взел под внимание е, моите така идеи в е, предложенията за компромис. Сега, що се отнася доклада на госпожа Кайнен, струва ми се, че е важно да се припомни, е, нашата резолюция от 17 януари 2013 година относно държавните помощи. Вече изразихме нашето воля е, комисията да получи информацията е, от пазара, от достоверни източници. И мисля, че по този начин изпращаме едно ясно послание до съвета. Ние подкрепяме комисията по основните въпроси. Аз нанесох е, и други предложения за изменения, които целят да се засили режима на санкциите. Повече власт за комисията. Изменение 33, 35 и 38 изменения. Е, съвсем ясно е, че мога да приветствам вече това съвещание на докладчите в сянка и мисля, че ще може да намерим решение на тези компромиси и ще постигнем по-добър текст. Благодаря за господин Кутас. Госпожа Пиетикайнен е тук. The floor to her, as a Тъй, че ще й дам думата. Тя е нашия докладчик по втория документ. Благодаря ви много. Отново два доклада едновременно в две различни комисии имам. Е, много ме натоварва това. И за това преминавам напълно към същината на доклада за държавните помощи. Най-напред няколко кратки коментара за измененията. Те е, по принцип изглеждат доста безпроблемни. Не съм предлагала никакви изменения, тъй като комисията доста добре е свършила работата си и имаме бележки, които повече да бъдат съобразени на принципно ниво. Това е нещо, което обсъдихме миналия път. До голяма степен този доклад по новите мерки, предложени от комисията, е свързан с повишаването на ефективността на контрола върху държавните помощи, като се даде възможност на комисията да съсредоточава вниманието си върху истински значимите случаи of course, when it comes to uh, taxpayers' interests, where we are using our money. Uh, Тези изменения, е, които са внесени, е, преди всичко изясняват отделни аспекти на проекта, внесен от комисията. И, както казах, аз лично имам само някои принципни е, съображения. Проектът е насочен към придаване на по-ясна роля на Европейския парламент при новата уредба, въпреки че всички сме свидетели как а, при уредбата на действащите договори а, ние нямаме никаква официална роля. Смятам, че парламентът може и следва да и, и, играе по-активна роля в отправянето на предупреждения към Европейския съюз, когато на вниманието на депутатите е предоставена информация за значими случаи на държавни помощи и нарушение на конкуренцията чрез тях. Що се отнася до правомощията на комисията да глобява, да налага финансови санкции, Споделяме идеята, че санкциите трябва да бъдат съразмерни на размера и характера на съответното нарушение. Изменения 36 и 37 са посветени на възможността на комисията да разпорежда глоби това е изключително добра идея и трябва да бъде подкрепена. Подкрепям идеята на колегата Епник за реформа на процедурите. Това трябва да се приветства и също за възможността на физически лица да подават жалби до комисията, по които тя да извършва разследване. Нямам никакво съмнение, че комисията е мислила за тази възможност за в бъдеще. Има и някои а, проблеми а, с регламента, но те са дребни и аз ще се опитам да постигна компромис в началото на следващата седмица, след което работата да продължи нататък. Благодаря ви много, госпожо Петикайнен. Не виждам член на групата на либералите в залата, също не виждам и член на групата на зелените. Затова ще давам думата на господин Епинг, който е докладчик в Сянка е, по двата доклада. Благодаря, господин председателю. Аз ще говоря от името на консерваторите, както и на Алда и на зелените, понеже те отсъстват. Зелените и Алде явно не ги интересува политиката за защита на конкуренцията. Споделям а, общите ви опасения във връзка с усъвременяването на политиката на държавни помощи и усъвременяване на системата на изключение. Споделям стремежа към по-рационален и целенасочен подход. Явно обаче а, целта на а, Генерална дирекция конкуренция тук а, не е само цел. Не трябва да освобождаваме прекалено много економически оператори от контрола за държавни помощи или да изключваме онези, които не следва да се ползват от държавни помощи. Трябва да внимаваме, когато ограничаваме възможността на отделни граждани, на физически лица да подават жалби. Вече има достатъчно гаранции а, за а, филтриране на относимите жалби и за това не трябва да повишаваме а, прага прекалено много, не трябва да вдигаме летвата твърде високо трябва да се допуснат заключения, изключения, но не в прекалено много отрасли, защото може да се стигне до дублиране с вече съществуващи категории. Много по-разумно би било да се изчисти сегашната уредба, така че тя да функционира безусловно и ясно. Също така, е, освобождаването от изискванията а, е, за оповестяване на държавни а, е, помощи а, не трябва да се прилага към проекти, които се съфинансират от Европейския съюз. За мен е опасна тази презумпция, че когато се отпускат средства на Европейския съюз, автоматично има съответствие с правилата за защита на конкуренцията. В този дух ще бъдат и моите изменения. Благодаря, господин Епинг не виждам член на Обединената европейска левица. Ще дам думата на комисията, но не знам дали има някой от комисията, който да иска да се изкаже. Uh, thank you. We don't have any particular... Благодаря. Нямаме конкретни коментари. Може би е, трябва само да спомена, че и в двата, е, по, два, въпроса. Днес след обед предстоят разисквания в съвета и се надяваме, че това ще бъде последното заседание на съвета, посветено на този въпрос. Разбира се, ние сме готови да съобразим бележките, направени от парламент. Благодаря много, госпожо Мело. Даваме отново думата на докладчиците. Първо, господин Дорфман. Благодаря ви. Аз всъщност не виждам необходимост да допълвам а, нещо. Колегите и докладчиците в Сянка вече са изразили позицията си, внесли са измененията си. Напълно подкрепям казаното от господин Куташ. За това работата по тези а, досията да се приключи възможно най-скоро, за да се вземе след това и окончателно решение в съвета. Благодаря, господин Дорфман, госпожо Пити Кайнен. Благодаря за коментарите. Както казах, ще се опитам на докладчиците в Сянка в началото на следващата седмица да дам списък с компромисните изменения. Благодаря, госпожо Питиканен. Благодаря ви. Още веднъж, както а, господин Дорфман а, каза, а, на 14 мая е насрочено заседание на контрадокладчиците. А, гласуването в нашата комисия ще е на 20 май. А, очакваме да гласуваме на пленарно заседание на сесията в юли месец. И сега мисля, че изчерпихме дневния ред за днес сутринта. Ще прикл... продължим с точка 9 от дневния ред. Економическия диалог с председателя на Еврогрупата в 3 часа в същата зала. А, не, в 2 часа, извинявам се, в 2 часа. 2 часа днес след обед в настоящата зала, залата, в която сме сега. Благодаря ви, очаквам ви след обед.